Liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, мисля, че трябва да започнем. Редиците са все още редки, но се надявам, че в стечение на времето това ще се промени. И така, добре дошли, добре дошли сърдечно тази сутрин. Радвам се днес да проведем пленарното заседание. Темата ни е европейското културно наследство. Вчера паралелните заседания бяха много интересни, е, така разбирам. Те тематично са обвързани една с, едно с друго. Е, госпожа Коста, господин Диаконо и госпожа Ферхайн – те всички ще направят един кратък преглед на протеклите вчера дискусии, за да знаем какво се е случило в съответните паралелни панели. Радвам се, че днес има превод на всички официални езици, за разлика от вчера. Радвам се, освен това, че днешното заседание протича под егидата на Антонио Таяни, председателя на Европейския парламент. Това е сигнал за ролята на националните парламенти и на националното наследство – роля, която господин Таяни високо цени. Той, за съжаление, не може да присъства и се извинява за това. Ние знаем колко е важно разнообразието на културното наследство, но знаем също така, че има големи предизвикателства пред опазването му. Затова искам да кажа няколко думи по този повод. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, Европа е изправена пред големи предизвикателства, може би най-големите от последните десетилетия. Има економически несигурности, променят се международните отношения, включително и търговските отношения. Има изнасяне на фокуса на разпределението на властите, има големи проблеми с интеграцията, има противоречия между днес и утре на европейския проект. Това са доминиращите теми в европейския дискурс. На фона на тези предизвикателства, човек може да си помисли, че културата не е политически приоритет и не е централен инструмент за преодоляване на тези предизвикателства. Но аз мятам, че това е точно което културата е. Културата ни дава възможността да отговорим какво бъдеще искаме за Европа. в инструментите за преодоляването на кризата на идентичността в Европа. За иллюстрация ще ви задам три въпроси. Въпроса кои сме, на къде отиваме и откъде идваме. Тези въпроси бяха много важни и за годината на културното наследство 2018 година. Европейския парламент, държавите членки, Европейската комисия подкрепиха тази година на културното наследство. Годината на културното наследство е европейска и това не е просто само заглавие – точно това определение заслужава тази година. Културата е разнообразна, тя надхвърля националните граници и обхваща различните компоненти на културното наследство. И това не се отнася само за времевата перспектива – Затова мотото нашето наследство, където миналото среща бъдещето е много удачно. Ние като политици и граждани трябва да помислим за различните аспекти и потенциала на културното наследство. Защото културното наследство трябва да продължи да бъде опазвано и след 2018 година и трябва да бъде централна централен елемент в европейската политика. Един европейски проект, насочен към културата, не може само да е економичен, защото културата е важна за идентичността на гражданите на Европа. Както съм казвала и преди, при откриването на годината на културното наследство, заедно с председателите Таяни и Юнкер, искам да подчертая своя културен оптимизъм. Културата като възможност за лечение на всички проблеми в Европа и в света. Но в културата също има амбивалентности. В културата може да се освободят както положителни, така и отрицателни енергии. Могат да се създават граници, могат и да се разрушават граници. Може да има шовенизъм, може да има обвиняване и дискриминация на едни или други общности. Културата ни различава но културата не трябва да ни разделя. Това е нещо, което ни обвързва. Обвързва държави, обвързва общности, обвързва миналото и бъдещето. В такъв смисъл борбата за културата в положителен смисъл и както казва Карл Краус преди 100 години, не културата е нещо, което ще ни води за тази цел, обаче нашият дух трябва да е открит и събуден. Трябва да запазим културното наследство и най-вече да го предадем на бъдещето. И както се казва във Фауст, това, което наследиш от твоите предци, запази го и го предай на следващите поколения. И така, това усилие е много важно. Будният дух е много важен. На това трябва да заложим ние като граждани и политици. Благодаря ви за вниманието. Wir kommen jetzt zu den... Сега преминаваме към обсъжданията. Има много колеги, които искат да се изкажат. Много съм любопитна да чуя и мненията на колегите, идващи от държавите членки. И преди да дам думата на първия оратор, искам да подчертая, че ви моля да спазвате времето за изказване. Аз съм позната с това, че мога да бъда много строга и да знаете, когато трябва да почнете да приключвате, ще използвам чукчето. Много е важно да се спазва времето за изказване, защото в 12.30 точно трябва да приключим, тъй като и преводачите ще са много уморени. И така, повтарям, в зависимост от броя на изказващите се, ще разпределя времето за изказване, ще имате на разположение максимално 2 минути, вероятно и по-малко. И така, Колегите от националните парламенти, които искат да се изкажат, моля да попълнят името си на формуляра, който е пред тях и да означат по кой панел искат да се изкажат. След дискусията ще има дебат, ще има общо обсъждане. И както казах, ще оповестя какво е времето за изказване. И така, сега давам думата с огромно удоволствие на австрийското председателство. Представителката му е Елизабет Корнфинд, Корнфайнд, а след това ще дам думата на представителя на комисията Темис Кристофиудо. И така добре дошли в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря. Уважаеми депутати, уважаеми национални депутати, европейски депутати, благодаря ви за възможността да говоря за акцентите на австрийското председателство в областта на културното наследство. Годината на културното наследство 2018 беше приоритет за австрийското председателство. В същото време знаем какъв е голям приносът на Европейския парламент за прилагането на много важни инициативи в областта. Този ангажимент от страна на съвата е високо оценен. Но културата не стои сама по себе си. Културата е социален и економически ресурс, който излиза сега на преден план. Креативното осмислене на нашето бъдеще, подобряването на живота на хората, укрепването на социалното сплотяване, това са все функции на културата. В цяла Европа тези функции се виждат и затова е важно да оценим по достоинство културата. Това самосъзнание, самосъзнанието за общото културно наследство трябва да се укрепи, особено що се отнася до исторически и традици... тради... традиционни съдържания. Затова трябва да достигнем възможно най-много граждани, най-вече млади хора – трябва да ги привлечем в нашите инициативи. В Австрия имаме специален портал, който информира за различни инициативи и дава възможност за провеждане на проекти. Проекти, които могат да се проведат, но също така и инициативи, които могат да се предложат. В момента имаме 186 проекта рамките на австрийското председателство бяха организирани и конференции. Ще ви дам един пример. Европейската конференция за архитектурна политика, високо качество на строителството, тя бе проведена на... Тя ще бъде проведена на 12-13... Тя бе проведена, извинявайте, на 12-13 септември. Основните акценти бяха международното сътрудничество и сътрудничеството между държавите членки. Искам да ви дам и един преглед за една заключителна конференция, конфер... заключителната конференция Европа за култура, която се проведе, коя... която ще се проведе на 6-8 декември. На 6 декември ще има една открита конференция, която ще се съсредоточи върху европейските проекти. тя ще се проведе в Виена. Очакват се между 600 и 800 посетители. На втория ден ще се проведат дебати, разисквания и ще се състои награждаването на ет Twinning за училищата. Радваме се, че федералният министр Блюмел, председателя на парламента и комисар Наврачи ще присъстват на откриването. Комисар Наврачич ще представи новия план за действие за културното наследство. Тук ще става дума за устойчивостта на опазването на културното наследство, включително устойчивия туризъм и облагането на туризма и на културното наследство. Трябва да се, ще се разпространят добри практики, ще се опитаме да достигнем така възможно най-много млади хора. Важно е инициативите да продължат и след 2018 година. Тази устойчивост е един, един от пете приоритети за плана за действие 2019-2021 година. Под Австрийското председателство е много важно културното сътрудничество в Европейския съюз. От юли текат разговори между културните министерства. Какво е новото? Важното е, че се съсредоточаваме върху мониторинг на напредъка гъвкавостта и резултатността на отделните проекти. Освен това, застъпваме се за по-силна отговорност за всички, от страна на всички засегнати страни. Предлагат се и се и има споразумение за определени мерки и инициативи, които ще се проведат със съдействието на различни държави членки. Търсят се нови финансови възможности за опазване на културното наследство, възстановяване на исторически сгради от Историческия фонд на Европейския съюз, трансфер на знания и умения. Цели се създаване на една общоевропейска мрежа. Друг аспект на предложението на комисията е Креативна Европа. Това предложение бе представено на 28 юни от комисията. Тук също виждаме отразени приоритетите на председателството. Целта е да постигнем резултати по отношение на този, тази инициатива Креативна Европа ще изготвим в съвета доклад. Благодаря на госпожа Коста за нейния ангажимент в областта на културата и я поздравяваме с отличното приемане на нейния доклад в края на октомври. От страна на Европейския съюз ще се подкрепят с европейски средства множество проекти, насочени към опазването на културното наследство и укрепването на общото съзнание за общата европейска история. Културното наследство означава не само поглед насочен назад, а напротив поглед насочен напред, напред към иновациите и инвестициите в дигиталната економия. Бе, посет... Бе проведена конференция под надслов Културата и дигитализацията. Тя бе посетена от 200 участника – в центъра на конференцията бе поставен въпроса за дигиталното съдържание на местно равнище, връзките между културата и економиката и дигитализацията и конкурентоспособността на цифровата економика. Както знаем, Предлагат се чрез цифровизацията нови услуги и нови възможности в областта на културата. Важно е да може да използваме този културен потенциал. В същото време има много дискусии по отношение на дезинформацията, медийния плурализъм, прозрачността и облагането с данъци на творците. Тази конференция показа, че на фона на драматичните промени в медийния ландшафт стават все по-важни нови сътрудничества. Бяха обсъдени нови стратегии и нови бариери. Говори се за сътрудничеството между различните медийни сектори, както и за нови маркетингови платформи. Дискусиите показаха, че има нужда от равнопоставеност при конкуренцията на всички заинтересовани страни. Има платформи, които са активни в Европа в момента, но те трябва да подлежат на едни и същи правила. да е поставени въпроса за правосубектността на интернетните платформи. Въпросът е какво представлява културното наследство, ако не може да се пипне, да се чуе и да се види културния артефакт. В Брюксел бе представена изложба на Австрия, която все още тече. Австрия като една модерна културна, културен ландшафт. Имаме традиционно сътрудничество с музея Бозар. Каним ви сърдечно на тази изложба. А сега искам да говоря за дейностите на председателството в рамките на в благодаря ви за, за вниманието, за това, че изслушахте моя преглед на дейностите, които бяхме провели във връзка с годината за опазване на културното наследство. А сега давам думата на госпожа Кристофидо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на националните Европейския парламент, колеги, удоволствие за мен да съм сред вас днес. Зная, че много от вас са пътували дълго, за да стигнат до тук. За това ви благодаря, че сте отделили това време. По време на днешните обсъждания ще имате възможност да обсъдите а, три много важни теми. Култура и идентичност, запазване, възстановяване и използване на културното наследство и културно наследство и образование. Преди да започнем днешното обсъждане, ще използвам тази а, възможност да споделя какво сме постигнали до тук. Европейската година на културното наследство е успех, с който всички трябва да се гордеем. Вече се проведоха 11 000 събития през 2018 година, стигащи до 6 милиона души. Без подкрепата и настойчивостта на Европейския парламент нямаше да има такава Европейска година, за това ви благодаря сърдечно за това. Благодаря и на държавите членки за това, че прегърнаха нашата инициатива и че припомниха в общественото съзнание какво ни прави европейци. Всичко това всъщност стана възможно единствено заради безкрайния ентусиазъм, усилия и настойчивост на гражданите на Европейския съюз, музеи, общини, библиотеки, някои от които са тук днес. Благодаря ви за това, което направихте, за да се осъществи тази година. Дейностите се осъществиваха осъществяваха в децентрализиран, по децентрализиран начин. Работихме с 9 различни държави за културното наследство, които имаха, от които участваха различни институции. Благодаря на всички хора, които работиха от своята гледна точка, различните си професии и дейности и различни възрасти. И така стигам до първата тема, а именно културата и идентичността. Как ние като индивиди се изразяваме в културата като отражение на нашата идентичност. Нашата музика, изкуство, танци, литература и традиции определят ли кои сме ние? Тази година а, беше и продължава да бъде за нас възможност да определим кои сме ние, европейците от 21 век, но също така и да анализираме историческите и културните сили, които са моделирали целият този процес и са ни поставили в този контекст. Беше удоволствие да посетя много събития в Европа, в които хората участваха в това а, обмислене. И какво направихме ние? Отвоихме финансирането а, с една съвместна инициатива със съвета на Европа, а, достъп за хиляди а, обекти и събития се осъществява по този начин. Три 30 милиона души участваха тази година. Наистина впечатляваща, впечатляващ брой хора. Те също така имаха едно общо преживяване с свързано с повторно свързане с местните дейности, идентичности и култура, също така споделяйки лайт мотива на тази година и нейните събития за достоинството и демокрацията. Също в България имаше много събития в Швеция. 250 събития от 80 през 2017 се увеличиха. Споделят се спомени сред различните поколения – и това позволява да сме по- толерантни и по-добри. Именно заради това а, осъществяваме тази година. Това е целта на годината на Европейското културно наследство. Нека обаче да не забравяме хилядите събития, които се проведоха в рамките на годината. А, отделни хора и семейства и общности в Европа имаха възможност да преживеят всички тези събития в рамките на годината и да разширят своите а, а, идеи за културната си идентичност. Нека също спомена и Европа Ностра. Знам, че колегите ще говорят малко повече за тази тема днеска, но наистина много важна организация. Връзката между културата и идентичността а, е свързана с необходимостта да се а, съхраняват и възстановяват тези ценни ресурси. И така стигаме до втората а, тема. Сюзан Кор ще се изкаже по нея. Тя е председател на Европейската инсти... на асоциация на реставраторите и наистина а, тази година се празнуваше а, доста усилено тази професия и особено на 14 октомври. Когато говорим за идентичността и това, кои сме ние, трябва наистина да направим всичко необходимо за съхраняването. Една важна тема в а, тази обща област е, че трябва да се предадат добре уменията, свързани с ставрацията. По този начин ще се предаде и културната същност на нашия а, свят, като се поддържа и материалната му а, цялост. Именно за това говорихме с колегата. Например, една експертна група, водена от Международния съвет на а, културните паметници и обекти, работи за подготовката на а, принципи за качество. След а, два дни, на 22 декември, в Венеция, експертната група ще представи своите указания и принципи за културното наследство, качеството ние след това, като Европейска комисия, ще подложим тези принципи на публична консултация, за да може след това те да способстват за използването на европейските средства в областта на културното наследство. Друг важен момент е да се включим в общностите, които живеят в такава сфера на културно наследство. През 2018 година разработихме редица проекти и ам, проекти и събития, които са свързани с тези пътища на културното наследство, в тясно сътрудничество с местното гражданско общество и с цел отбелязване на културното наследство и всичките му форми. Всичко това е свързано с перспективата за европейска интеграция на западните Балкани и стратегията представена от комисията през феврари тази година. И накрая когато говорим за културно наследство, можем да кажем, че туризма предоставя заетост и а, економическо развитие. Помислете си за а, Венеция, Добровник и Барселона, които, в които протестират а, от местното население за а, това, че има прекомерен туризъм. И така една от основните цели е да е по-устойчив културния туризъм. В този контекст бих приветствала декларацията от Барселона. Места, които са добри за живеене, са добри и за посещение. И така ние предлагаме редица принципи за добро балансиране на използването на културното наследство и а, така се отчитат и нуждите на туристическата индустрия, така и а, нуждите на местното население. Има също така много здрава връзка има между природното и културно наследство. Чета много бързо, защото се страхувам от чукчето на Петра. Съжалявам за преводачите, казва ораторката. Много е важно да се почертая подобни връзки между природното и културното наследство. Пример за това са пещери близо до унгарската граница в Словакия. Там се разработва екотуризъм, но се запазва и културното наследство и така се запазват не само пещерите, но и природата около тях и всички видове от флората и фауната и се използват само ясно маркирани пътеки за туризъм. Местното население участва засилено в целия процес, защото те решават какво означава устойчив туризъм. За съжаление, заради географски бедствия могат да се увредят големи части от нашето културно наследство, но имаме нови технологии, които ни помагат да възстановим, да реставрираме, да опазим такива обекти. 66 милиона евро са използвани тази година за проекти, които ни позволяват да опазим, съхраним и възстановим културно наследство. Има иновационни проекти, които тестват нови решения за управление на риска и за увеличаване на устойчивостта на исторически обекти в случай на природни бедствия. Освен това, нашия съвместен център за научни изследвания – също така оценява и вредите, нанесени на културното наследство и как да се подходи към възстановяването. Този съвместен научен център разработи устройство за сканиране, което позволява да се създадат триизмерни карти и на основата на тези карти да се намерят решения за възстановяването. Това устройство вече се използва в възстановяването на една базилика в Италия, доста разрушена сред, след земетресение. И накрая, дами и господа, какво би била Европейската година културното наследство, ако не се концентрираме върху образованието? Как можем да обвържем хората, как можем да провокираме тяхното въображение? Макар да не знаем веднага отговора, ще спомена нашата работа с държавите членки на местно и регионално равнище. Подпомагаме учителите да внесат културното наследство в също така в своите класни стаи. Използваме проекти свързани с e-twinning, има и една книга посредством проектите за Туинин, където се а, обясняват различните форми на културно наследство и дават се възможности да се а, включи това като тема в а, уроците. И така децата могат да се ангажират с тези теми, с а, своето творчество, с а, обмен с други а, ученици в света и а, като обсъждат това какво представлява е, европейското културно наследство. 600 хиляди учители участват в тези проекти. Европейския корпус също така подготвя обучение в това отношение в Еразъм Плюс. имаме приоритет за културното наследство във всички стратегически а, теми. Приключвам. А, ще чуете от комисаря Навръчич по-нататък днес за неговите планове за творческа Европа и съм убедена, че ще бъде интересно неговото изказване. Благодаря ви за вниманието, благодаря и за търпението, вашето търпение, търпение и това на Петра. Да, беше много подробен този преглед, особено и използването на различните програми. Благодаря за този преглед. Това бяха наистина много амбициозни програми. Благодаря и на австрийското председателство. С а, голямо удоволствие ще дойда на заключителната конференция в Виена. И така, преминаваме към следващия, към първия панел култура и идентичност. Вчера протече обсъждане под ръководството на Силвия Коста. Давам думата на Силвия Коста за 3 минути да ни представи резултатите от дискусиите. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на австрийското председателство за ангажимента. Благодаря на генералния директор за подкрепата от страна на комисията, която всъщност доведе до успеха през тази година. Благодаря много на участниците в първия панел от националните парламенти, Европейския парламент и трите генерални дирекции, които отговарят по темата. Ние говорихме за това колко е сложно европейското измерение на идентичността. Всъщност няма само една идентичност, има културно многообразие. Тъй като от политическа гледна точка не виждаме колко релефна е картината. За да говорим за идентичност, трябва да говорим на първо място за сложност. Ние заедно трябва да изградим общата си история с една множественост на тези идентичности на местно, регионално, национално ниво. Например, Да Винчи е бил и тосканец, и италянец, и европеец – има едни историци от Балканите, които излязоха с обща визия на историята на този много сложен регион в Европа. Мисля, че трябва да има и повече такива учебни програми на национално ниво. Един такъв процес ще създаде връзката между миналото и бъдещето. Целта е да се създаде една общност, така както говорихме в Милано или на срещата на върха в Берлин. Ние искаме да изградим бъдещето по този начин, въз основа и на конвенцията от Фаро, ратифицирана от множество страни. Европа е била белязана от конфликти, но също така е било и място на мир. Трябва да го подчертаем. На 21 септември би трябвало всички камбани да забият в един и същ момент. Така ще можем да подсилим нашата обща идентичност в името на мира. И тук не става дума само за интелектуално измерение на европейската идентичност. Тя трябва да се почувства. Тази година ние говорихме за това, че трябва да изграждаме мостове между различните идентичности на местно, регионално, национално ниво. Това трябва да обхваща гражданското общество, религиозните общности. Необходимо е измерението да бъде осезаемо – това бяха по-важните идеи във връзка с европейската идентичност. Колегите също така казаха, че понятието идентичност по принцип е проблематично, защото се използва от много и от националистите. Опряхме и до истинските ценности – много философи в нашите истории са говорили за идентичността. Тази година ние имаме възможност да помислим Необходимо е транснационалните проекти да бъдат изпълнявани. Особено в контекста на творческа Европа. И накрая ще кажа, че Европейската комисия трябва да иска управление на множество нива. Необходимо е и 19-те генерални дирекции на комисията да работят по тези теми в сътрудничество. Никой не бива да остава настрани. страни. Това са заключенията на националните парламенти. Ще чуем и колегата Фарая. Необходимо е да имаме тази обща идентичност. Литовския колега вчера каза, това беше казано и от колегата от Косово, че трябва да отвоим усилията си, особено в страните кандидатки, място на предходни конфликти. Необходимо е тази идентичност там да бъде по-проявена, да бъде катализатор на европейския път. Европейската година се оказа много къса Европейската година на културното наследство. Благодаря. Благодаря. Благодаря за този преглед от вчера. А сега давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Започваме с Ческа Михайлович от Европа Ностра. Пет минути, като може да не говорите през цялото време. Honorable members of the European and National Parliaments. Уважаеми членове на Европейския парламент и националните парламенти. Много се радвам, че мога да изразя мнението на гражданското общество на тази среща, която обединява националните парламенти и Европейския парламент, среща на която говорим за нашето културно наследство. Защо тази година е историческа? Не само защото е тематична година в рамките на комисията Юнкер, но и защото имахме подхода отдолу нагоре. Включиха се всякакви заинтересовани групи, национални и европейски. Европейският парламент успя да убеди председателя Юнкер, че идеята си струва да бъде подкрепена. Дами и господа, ние отбелязахме годишнината от края на Първата световна война. Не бива да забравяме, че Европа на първо място е мирен проект. Отбелязваме и 70 годишнината на Всеобщата декларация по правата на човека. Европа винаги се е водила от своите ценности. И сега, когато се подготвяме за бъдещите европейски избори, трябва да знаем, че европейският проект е и културен проект. Има толкова много предизвикателства и заплахи към нашия проект. Трябва да променим тона и наратива за Европа. Ние, европейците, споделяме общо богато минало. Това са нашите спомени, нашата идентичност. Ние сме част от едно по-голямо семейство, което е имало постижения на своите творци, но също така и на обикновените хора. Ако искаме да наложим европейския проект, трябва да се отворим за всички, които могат да принадлежат към това по-голямо европейско семейство. Тази споделена европейска идентичност, както каза Силвия Коста, има множество нива, те не се конкурират, те взаимно се обогатяват всеки исторически паметник, всеки творчески продукт ни разказва една история, която не е непременно само местна или национална. Ние всички можем да бъдем горди от своите местни и регионални идентичности и същевременно да се гордеем с европейската си идентичност. Това е посланието на тази европейска година. Вчера ние проведохме семинар на едно символично място, Домът на европейската история, заедно с Силвия Коста. Говорихме за това колко е важно културното образование и най-вече преподаването на история. Не се ли преподава както трябва европейската история, която да включва културното и социалното също така? Поколенията няма да разберат нашето наследство в един по-широк контекст. Като при преподаването на история трябва винаги да включваме множество перспективи, така младите ще станат по-отговорни европейски граждани и ще бъдат по-устойчиви на националистическите наративи. Почитаеми членове на националните парламенти и Европейския парламент тази година даде златна възможност да говорим за измеренията на културното наследство, неговото значение за нашите общества и споделена идентичност, но също така и да отчетем множеството заплахи за това наследство. Ние трябва да използваме съществуващите съюзи, да създадем нови и така да стигнем до повратната точка – много беше постигнато през тази историческа 2018 година, но можем да постигнем толкова повече през бъдещите години. Нека ви напомня берлинския призив към действие, прият миналата, миналия месец юни на проявата, организирана заедно с Комисията по култура от Германия – в този документ ние казваме, времето за действие е сега. Ние искаме амбициозен план за културното наследство. Много се радваме, че комисаря Навръчич ще представи този план във Виена. Освен това, нека кажа, че стигнахме до символичната цифра 2018 подписа, заедно с вашите подписи, госпожо председател, подписа на Силвия Коста. Моля ви, четете, подписвайте и предавайте нататък в своите институции и мрежи. Както каза колегата Кох от Германия, 12 месеца са много недостатъчни за такава голяма тема. Ние имаме споделени отговорности. Вие вземате решение. Ние сме заинтересовани групи. Трябва да използваме набраната скорост и да дадем смисъл и посока на целия европейски проект. Vielen herzlichen Dank. Благодаря. А сега Магарита Мано, член на Португалския парламент. Комплименто а сеньора президент. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на тази комисия, почитаеми колеги, почитаеми преводачи, дами и господа, Знаем, че мотото на Европа е едини в многообразието. Това мото всъщност ни напомня, че нашата цел е да имаме една богата Европа на благосъстоянието, но също така ни напомня за многообразието на езици, култури в Европа и същевременно за нашето единство. Единство в многообразието. Единство, което ни позволява да изградим един по-богат съюз. Това е и предизвикателството на мултикултурализма на езиците и културите, защото езика и културата са тясно свързани. Това е някаква символична система, която задава ценности. Езикът всъщност определя пространството, в което дефинираме културата. Една Европа с 24 официални езика и над 60 регионални езика е наистина едно съкровище. Ние така можем да споделяме същите ценности и да живеем в тази Европа. Европа, чиято идентичност е заложена в това многообразие. Следователно, политиката на многоезичието е много важна. Ние трябва да насърчаваме ученето на езици и да защитаваме многообразието на езици. Не бива да виждаме бъдещето като едноезично. Би трябвало да се насърчава колкото се може по-голямо разнообразие, защото това води до нови ценности, ново разбиране за реалността. Всеки език е един нов концептуален свят, който не може да бъде заменен от друго. Езиковото богатство следователно е богатство от знания. Това е стратегическа ценност. Европа, освен това, трябва да държи на превода като нещо, което пренася ценностите. Португалски език, например, е и европейски език, и световен език. Той се говори от 10 милиона португалци, но по света много повече хора говорят португалски. Всъщност има 217 милиона португалоговорещи, петия по големина език в света, третия най-често използван във Фейсбук и Твитър. Това е глобално измерение, но чрез него ние можем да отворим вратите на различни места и за европейското присъствие. Ние трябва да подсилваме европейската идентичност но това означава и да защитаваме езиковото многообразие в Европа. Втората политическа идея е свързана с образованието и насърчаването на ученето на езици. Благоредната цел на Европа е всеки европеец да говори по два чужди езика плюс матерния. За да се постигне това, трябва то да бъде включено в образователната система на началното образование. Необходимо е да има и повече стимули, свързани с економическото и социално развитие или гражданско участие. 80% от младсинствените езици в Европа сега са заплашени. Следователно, езиковото обучение запазва и Европа. Фернандо Песоа, един много известен португалски поет през първата четвърт на 20 век е написал в своята книга следното. Моят дом е португалски език. Същевременно той говорил много езици. Английски, португалски, испанци, но един език не принадлежи на никого, казва друг португалски творец. Един език е на всички. В Европа няма да бъдем никои, ако не запазим своите различни езици. Нека им се радваме и нека отпразнуваме тази европейска година. Благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Kollegin. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря за това, че засегнахте важността на езика. Ние разглеждаме едно предложение на комисията, което засяга именно ученето на два езика на ранна възраст – Надяваме се държавите членки да поемат инициатива тук. Давам думата на Камилия Кравила от Румънския парламент. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, почитаеми членове на Европейския парламент и националните парламенти. Бих искала да споделя някои идеи и да размишлявам за културата, образованието, различните подходи, защото ние сме на края на една важна година, която е символична. Година с множество дейности и символично значение, което можем да разглеждаме философски и педагогически. Културата е част от нас – ние имаме своята история, география, своите ценности и образование. Аз имам и презентация, ако искате да я видите. Езикът, историята, творческите продукти и всичко това всъщност определя и нашата истинска идентичност. Разбира се, в един международен свят ние не можем да се затворим в собствената си култура. Трябва да образоваме младите, те да имат тази многокултурна перспектива, да разбират различността и да се адаптират възможно най-скоро към този свят. Разбира се, при по-възрастните е по-трудно, те имат вече своите убеждения, за това ние разговаряхме и за по-традиционните консервативни общества. Има една опасност. Антрополозите я наричат а, транскултурален дисбаланс, а именно хората живеят между две култури или няколко култури, от друга страна имат своята собствена идентичност и собствени идеи, но единственият избор в демократичното общество е винаги да задаваме тази междукултурна перспектива. Разбира се, можем да говорим за нашата идентичност на местно, на регионално, на национално ниво, но тук се включва и международната идентичност и разбирателство. Какво значи това? Значи да имаме проекти, да имаме различни инициативи за споделяне на знанията. Трябва също така да мислим и за официалните и неофициални начини на преподаване не само за учебната програма. Ние като учители обикновено мислим е, за програмата, за изпитите на края на годината. Би трябвало да мислим за образоването на граждани, които живеят в едни много разнообразни общества. Би трябвало да им дадем тази отвореност към многообразието. Също така трябва да мислим как образователните системи в различните държави да подготвят обучаваните, така че те да могат да срещнат различния и да го приемат. Необходимо е да има ценности като толерантност, отвореност, търпимост. Освен това, трябва да мислим и от философска и антропологична гледна точка – постмодернистското общество означава е, един смален свят, господство на технологиите. Следователно, ние като учители трябва да намерим връзката между всички тези многообразни явления, като се опираме и на литературата, и на действителността. Накрая искам да подчертая, че образованието, междукултурната компетентност, европейските културни проекти, обмена, партньорствата, това са единствените възможности, чрез които студентите, изобщо младите хора, могат да разберат какво се случва. Можем да използваме националната литература, чуждестранна литература. Трябва да имаме междукултурен подход. Това трябва да е задължителен предмет, колкото и да звучи радикално. И накрая Идеята е, че ние сме част от европейския континент, ние сме част от това общо наследство, което ни обединява. Необходимо е да надхвърлим собствената си култура, трябва да разберем, че ограниченията в културата ограничават и самия теб. Благодаря. Благодаря. Много ангажиран принос. Виждам, че той бе даден от душа. Радвам се, че не само депутатите са представени, но и а, има представители от парламентите на почти всички балкански държави, не членове на Европейския съюз. Давам думата на Драгана Костич от Сръбския парламент. Сюда, членове Я. Биджа. Поштовани членове Evropskog парламента, poštovani članovi Уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския и националните парламенти. За мен е удоволствие да се обърна към вас, като представят на сръбския парламент в днешния ден към вас. Ще започна с един цитат от Стефан Неманя от 12 век. Пазете езика си като страната си. Езикът може да бъде загубен като град, като земя, като душа. А какво би бил един народ, ако а, без своя език, земя, душа? Ще се изкажа за това на собствения си език. А, защото има голяма опасност, която тегне над сръбската идентичност, сръбската култура, която дори може да се характеризира като културен геноцид. има следи на Балканите от сръбските народи от много давна, от 14 век в Грачаница, в Патриархата Печ, в Високи Дечани и също така в Левиш. Това се намира близо до Косово и до са вписани всички тези обекти в списъка за културното наследство на ЮНЕСКО и това е не случайно. Една част от културното наследство на Сърбия и по-конкретно фреските на Белия ангел в, от епохата на Неманичи е, са е, част, действително, като част от културното наследство и са символ на мира. През наистина трудната история на нашия народ има много интересни моменти. Ще се ще спомена само а, и мир, Господа на а, Евангелието на Мирослав, а, написано през 12 век, което е също част от списъка на ЮНЕСКО. А, там се включват много от преживяванията на сръбския народ през Първата световна война. И това е и причината, поради която Белград на 6 април 1941 година е обект на бомбандирането и а, са унищожени по време на, на това бомбардиране а, неописуеми а, обекти и а, на културното наследство, културни ценности. А, това е нещо, което може да се оцени. Това е което имам предвид, която говоря за културен геноцид. Унищожени са изключително много важни документи от средновековието, от различните сръбски държави, турското присъствие в Сърбия и турското управление и за съжаление много от хората от сръбски народ е, е прокуден в други е, съседни територии, но идентичността и културата, е, сръбската идентична, идентичност и култура са в опасност и е, след стъпването на международната общност в Косово и Метохия в 1999 година. 150 сръбски църкви са унищожени и манастири и над 10 000 икони и артистични и други творчески обекти са откраднати и продадени на международния пазар разрушавани са много а, гробове и други а, обекти на идентичността. А, за съжаление, това, което се случи в Косово и е, Метохия е, в е, присъствието на международната общност продължава и през март 2004 година. В момента, тогава, в рамките на 48 часа, албанците запалват и оскверняват над 26 православни църкви и монастири. Всичко това е изключително възмутително и напоследък действително ставаме и свидетели на исторически фалшификации, които са без прецедент. И такива църкви от средновековието, които са сръбски, се представят като косовски такива, което е невярно. И ам, затова смятам, че а, трябва да се направи а, нещо. А, ето защо смятам, че кандидатурата на така налечената държава Косово а, за членство в ЮНЕСКо а, не би трябвало да се допуска. Не може да се фалшифицира така историята, докато а, се очаква да се е, защитава и възстановява. Сръбското е, културно наследство, прекъсната е ораторката. Благодаря ви. Трябва да съм така строга, защото в противен случай няма да приключим на време. А сега, председателя на Комисията по култура от Испания Албертос Хавиерка. Имате думата. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Е, това е много сложна тема. Някои смятат, че няма културна идентичност, няма културно наследство. Аз обаче смятам, че е важно да опазваме културното наследство и да надграждаме на него, но не за сметка на ценности и стойности, не за сметка и, или по-скоро благодарение на страхове. Трябва ни наднационална идентичност, идентичност, която надгражда над езика, над културните регионални ограничения. Нещо като спортна идентичност, например. Когато в Испания гледаме европейско първенство, се чувстваме европейци, но тези общи ценности не бива да се изпаряват, когато приключи първенството. Това е важно за испанците, това е важно и за другите народи. Другите народи, които по-късно се присъединиха към а, общите ни ценности на демокрацията, върховенството закона и опазването на човешките права. Това са ценности, които споделяме от поколения – и това е идентичност, която искаме да обновим и да изпълним с ново съдържание. Прозрачността на правителството, борбата срещу замърсяването на околната среда, това са все ценности, които споделяме и които формират нашата идентичност. Затова е важно и следващите поколения да бъдат възпитани в тези ценности и да разберат, че е хубаво да участват в общия европейски проект. Това е много силен проект. Понякога имаме чувството, че нещата се разводняват. Но този общ проект трябва да бъде запазен от хегемонията на някои сили. Имаме нужда от общо развитие, от общ достъп, общ роуминг, например. За това е важно тези, които правят културната политика, да добавят и емоционалните аспекти. Има културни съкровища, които сме наследили от предишните поколения. И те могат да допринесат много за общия проект. Ето, например, поклонението по пътя на Якоб. Той привлича много последователи от всички европейски страни. Технологиите ни дават много възможности за разпространение на различните аспекти на културното наследство. И тези аспекти трябва да залегнат в нашата културна политика. Тази политика не може да почива само на, на подпечатване на определените, например, фази при преодоляване на, на а, дадена отсечка на а, пътя на Якоб. Трябва използването на културното наследство да е устойчиво. Затова това Отделните планове за действие трябва да са устойчиви и не бива да забравяме дигиталната култура, цифровата култура. Трябва да използваме цифровите технологии, за да популяризираме наследените от миналото културни ценности. Бих се радвал, ако всички тези усилия бъдат отразени в политиката. Не економиката, а културата трябва да е на първо място. Благодаря. А сега преминаваме към дискусията. Девет колеги са заявили участие по първия панел. Имаме още 6 минути. Затова времето за изказване ще е една минута. Ако обаче някой от колегите иска да отегли изказването си сега по първия панел, а се включи във втория панел, би било много добре. И така, давам думата на първия оратор. Аруна Гилунас от Литва. Една минута, моля. Sorry. Uh, thank you, Madam Chair. It's a challenge to have one minute. Благодаря. Много трудно е за една минута да кажа каквото искам да кажа. Размечтах се от вчера, защото говорим за култура, а не говорим за, за пластмасови е, турбички за економика. Благодаря, госпожо Коста, за чудесното председателстване за, на панела за идентичност вчера. Страната ми празнува 100 годишнина от основаването си и опазването на културното наследство за нас е много важно. В два големи града ние празнуваме културното наследство с много събития, много програми. В Вилнюс обявихме инициативата Lonely Planet и във втория по големина град Каунас. Там имаме архитектурни сгради, представители на модернизма, които са много интересни и заслужават посещение. Така че добре сте дошли да ги посетите. Имаме много събития, посветени на модернизма в Европа. Ще организираме конференция през септември. И подчертавам, това, тук не става дума за националистическата, националистичната идентичност, Взети предвид са и местните общности тук. Мисля, традицията е чудесна и трябва да бъде продължена. Ос... Извън 2018 година. О, говорих повече от една минута. Да, така е. Така обаче това е нашата съдба в Европейския парламент. Често трябва да говорим за една минута. Аз ще говоря, казва следващата ораторка по образованието. Добре. Тогава Димитрио Севастакис от Гърция. Благодаря. Това, което казахме сега, беше чудесна дискусия. Искам да кажа, че има идеологическа криза за начина по който разбираме историята и за начина по който третираме културното си наследство. Имаме инструментите, чрез които разбираме по-добре нашата култура. Това води до следното. Води до културни противоречия, тъй като има много потоци хора с различна култура, които идват при нас. Поради тази причина, културното наследство, културното знание, нашата история – стават и би трябвало да станат инструмент за сближаване, а не за разделяне. Много е важно Европейският парламент, че води този дебат, че провежда такива мероприятия, защото културното наследство е богатство. То е лукс и този лукс трябва да бъде отразен в образователната ни система. Въпросът е обаче как да опосредстваме сближаване между всички хора на базата на културата. Пътят е много труден, но това са изключително важни въпроси, затова и настоящия дебат е толкова важен. Благодаря. Весна Бедикович от Харватия. Къде сте? Да, имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги и приятели, надявам се да мога да се вместя в тази една минута. Поздрави от Харватската комисия по култура на Харватския парламент. Искам да засегна някои от мерките, които предприема харватското правителство в областта на културата и в рамките на годината на опазване на културното наследство. Нашият координационен орган в, рамки, в рамката на, на, на годината на опазване на културното наследство е Министерството на културата. То проведе 60 големи мероприятия и те бяха посетени от около общо 50 000 посетители. Имахме и по-малки семинари, изложби които също бяха организирани в рамките на Европейската година на културното наследство. Отбелязахме голям интерес от страна на училища, Всичко това е особено важно, когато помислим за факта, че особено младите хора трябва да бъдат възпитавани така, че да знаят да опазват идентичността и културното наследство, да го опазват така, че то да бъде предадено на следващите поколения. Благодаря. А сега госпожа пилот от нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Европейската година на е, културното наследство във Франция постави важни въпроси. Ние също така възстановяваме френското културно наследство в много, много места и на много, в много градове, като част от проектите по ЮНЕСКО. Версай и други важни обекти съществуват при нас. Ние също така се грижим и за стотици обекти, които са в различни региони на Франция. Често има и замъци, които се купуват от китайски собственици. В такъв е случая и с един замък в близо до територията, близо до река Жиронд, който, коя, който беше закупен от международен собственик, така че трябва да можем да реагираме своевременно. И сега Андриза Попович от е, Черногорския парламент. Заповядайте. Имате думата. Без микрофон говори ораторът. Благодаря. Уважаеми дами и господа, трудно е наистина човек да се вмести в това ограничено време. В Черногорското а, Народно събрание обикновено депутати говорят по 20 минути, не е възможно да бъдат спрени. В Черна гора а, сме били граница между различни култури в продължение на столетия. И тази година на европейското културно наследство е много важна за нас. Тя по казва какви са връзките между западната и източната цивилизация, различните традиции. В Черна гора имаме четири религии и влияния от Руското кралство, от Австро-Унгарската империя. Много богато културно наследство имаме, което е богатство на нашата държава днес трябва наистина да говорим за единство в многообразието днес. Трябва да приложим този принцип на Европейския съюз и в Черна гора. Всички сме обогатени от тази европейска култура и без нея Черна гора не би била това, което е днес. културното наследство на Черна гора показва важността на това, което сме наследили от миналото и трябва да запазим за бъдещето. Благодаря. Благодаря наистина. А, толкова различни могат да бъдат изказванията и в парламента. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващия оратор. Den hatten wir, Entschuldigung, ja. Nee. Cortesi, den habe ich gerade nicht. Dann kommen wir zu Mrs. Cortesi, Cortesi aus dem Kosovo. Cortesi aus Kosovo. Mr. Cortesi, Entschuldigung, bitte. Здравейте на всички, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Нека ви дам една, един кратък преглед а, само за свързаното с културното наследство и образованието в Република Косово. Културното многообразие в Република Косово е без съмнение един от най-големите активи на Косово, с които се гордеем. Това сви, е свидетелство. Това е и скрепено в нашата конституция. Ние съхраняваме културното наследство посредством закона за културното наследство като основен закон, който ние сме приели и също така имаме и закон за специални защитени зони. Все още обаче срещаме трудности с това, че нямаме достатъчно подготвени професионалисти за опазване на културното наследство. Нямаме такава специализация в университета. Много слабо са застъпени тези идеи в средното образование. Има обаче много публикации за важността на културното наследство, за ценностите. в Косово е, е трудна ситуацията. От една страна държава, която е се появила след дълги векове е, колонизация от Сърбия. Е, в същото време имаме война, войните от 90-те години. Много общи световни ценности. Ние се състоим от различни малцинства, но албанците са 92% от а, не, населението. И те се грижат за малцинствата, които да допринесат за общото ни културно наследство. И мозайката от това културно наследство. Председателката, съжалява много, но трябва да ви прекъсна. Бях стрикна с всички останали, за това трябва да бъда строга и с вас. Нито едно изречение повече. Трябва да съм справедлива към всички. Повече от две минути говорите, така че Благодаря ви много. И така стигаме до последния оратор в а, този кръг Сюзана Павлович. от а, Сръбския парламент. Една минута ми давате, ще спазя вашите правила. Благодаря ви много. А, Здравейте, колеги! Наистина се радвам, че участвам в това важно събитие. Войводина ще бъде Европейска столица на културата и ние считаме, че това е огромна привилегия Сърбия да има Европейска е, столица на културата наистина колегите говориха за травматични преживявания, за проблемите, които сме преживяли и смятам, че Европа ни предлага една възможност да преодолеем всичко това, да запазим и да си изпълним всичко това, което сме преживели до момента. И наистина ние сме а, готови да изслушаме дори истории, които нямат нищо общо с а, реалността, защото все пак и ЮНЕСКО се произ... имаме оттам ясно послание. Добре, с това приключваме първия панел, но има и други, които ни чакат. Втория тематичен панел е свързан с темата за опазване, съхранение и възстановяване на културното наследство. Знаем, че това е голямо предизвикателство за всички държави и членки и а, е свързано с много сериозно финансиране. Ще, се, ще помоля председателя на вчерашния панел да вземе думата, за да направи резюме а, от вчерашните а, обсъждания. Три минути. Благодаря, госпожо председател. С оглед на изключително ограниченото време, което ми предоставяте, ще бъда изключително кратък. Ще се опитам да упростя казаното и ще кажа, че, бяхме, че имаше отлично заседание вчера. Много положителни предизвикателства предложиха нашите оратори вчера за цялата аудитория. Ще се концентрирам върху казаното от нашите ге, е, гости вчера, защото то е по-важно от всичко, което можем да кажем ние тук и представлява е, настоящата реалност. Започнахме с е, изключително е, обстойна презентация от госпожа Скиятина от Европейската комисия. Тя представи основните инициативи на Европейската година за културното наследство, концентрирайки се върху темите на конференцията, като например компетентност за наследство, наука за наследство и така нататък. След това ораторите последиха дадените теми, но в първия кръг Имаше и няколко момента, които бяха обсъдени, като например а, унищожаването на културно наследство в случай на а, природни бедствия, а, това, което е необходимо за възстановяването а, на това наследство, необходимостта от солидарност при възстановяването му и запазването му, проблемите с, с градското разширяване, с селските райони и също така, що се отнася до разпределянето на средствата за а, запазване на а, сградите, също така достъп до а, всичките тези средства. След това, в а, втория етап от вчерашната ни дискусия, говорихме за запазването на традициите и хората в обектите на културно наследство. кога е необходима такъв тип конкретна защита и как да направим връзка между тях, мрежа между тези обекти. И накрая, в последния етап на нашата дискусия от вчера, говорихме за важността да се пре възстановят и да им се придадат нови функции на тези обекти на културното наследство, туризма, обучението и е, в областта на културното наследство и включването на тази тема в дневния ред на държавите членки и също опазването на ландшафта като част от е, културното наследство. Беше изключително а, ползотворно на срещата ни и а, имаме много добри резултати. Благодаря. Е, това беше много кратко и ясно. Благодаря ви. Благодаря, че ръководихте панела вчера. А сега Сюзан Кор, тя е председател председателка на Европейската конфедерация на реставраторите. Моля, имате думата. Благодаря ви. Почитаеми членове на Европейския парламент, почитаеми членове на националните парламенти и колеги, в тази година на културното наследство Организацията на европейските реставратори оценява високо възможността да се обърне към вас. Всъщност, преди около две седмици ние отбелязахме края на Първата световна война и съответната годишнина. Това наистина беше събитие, което зададе формата на съвременна Европа. Много е важно да се разбират случките от миналото, това как опазваме историческата истина за миналото също е важно. Следователно, ние трябва да можем да имаме автентично културно наследство, което да предадем това е от ключово значение и за разбиране на работата на реставраторите. Реставрацията има за цел опазване на материалното културно наследство, което е уникално по рода си и не може да бъде заменено. Целта на реставрирането не е създаване на нови и изделия, а по-скоро използването на нашето наследство по начин, който запазва наследството и за бъдещето. Това е документ за нашето минало. Използват се много сложни научни технологии при анализа на материалите, при анализа на процеса на разграждане или установяване на автентичността Нека кажа какво се опитваме да променим и къде е границата на намесата, кога се отива твърде далеч и кога се прави твърде малко. Също така можем да се запитаме какви са рисковете и какво всъщност води до загуба на наследство как научаваме ценността на това наследство. Всички тези въпроси са част от диалога с общности и професионалисти. Ние имаме е, специализирани образователни прояви, защото тези въпроси са и чувствителни, те са деликатни от гледна точка на етиката. Техният отговор е от значение за обществеността. Ето защо ние настояваме реставраторите винаги да бъдат квалифицирани лица и да имат магистърска степен. Същевременно самата работа на реставраторите има много измерения. Ние обединяваме национални организации, които определят стандартите и най-добрите практики за опазване на наследството. Ние също така формулираме препоръки за опазването и реставрацията. Имаме професионални насоки. Това е подкрепено и на европейско ниво чрез регламент. Нашите организации и членки участваха и в първия Европейски ден на реставраторите, проведен на 14 октомври. Успяхме да покажем работата, която се върши и за която малко се знае. Имаме отражение на множество идентичности. Много е важно това културно многообразие, тази мозайка да бъде опазена. И това виждаме, че беше отразено и в наименованието на нашата организация и на този Европейски ден. Ние говорим и за опазване, и за реставрация. Наследството трябва да бъде успешно предадено на бъдещето. Същевременно сектора културно наследство – няма достатъчно добро отражение в статистиката, която се събира по света по економически показатели. Важно е да говорим за трансфера на знания и умения. Също така ние бихме искали да има междупарламентарна комисия по културното наследство, която да подкрепя работата на Европейската комисия. резултати от работата на комисията са свързани с отвореното писмо на координационната група. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към Кириакос Хаджияни, член на Кипърския парламент и председател на Комисията по култура в парламента. Уважаеми колеги, трябва да кажа, че участвам в този дебат с удоволствие, защото той е по много важна тема. Първо искам да поздравя Европейския парламент и съвета за тази важна инициатива, а именно да се обяви 2018 година като Европейска година на културното наследство. Това културно наследство е най-голямата обща ценност, с която разполагаме. Това е основата на европейската интеграция. Всъщност, Катастрофалните последици за нашите културни паметници е нещо много сериозно като проблем за цялото население. Много често това става и повод за конфликти. Стойността на културните ценности същевременно отваря път и на различните трафиканти, на незаконната търговия с такива ценности – Знаем, че културното наследство на много места е подложено на унищожение. Това се случва от една страна поради природни бедствия, които трудно могат да бъдат предвидени. Международната общност наскоро беше наистина потресена и от това, което видяхме, разрушението на Идил в Сирия и Ирак и всичко, което те унищожиха, паметници на ЮНЕСКО, които изчезнаха по този начин завинаги. Същевременно незаконният трафик процъфтява, въпреки че международната общност неведнъж е приемала резолюции, в които заклеймява такива явления, както и заграбването по време на конфликти. Ние трябва да опазим всичко, което все още може да бъде спасено. Защото това, което се случва в Сирия и Ирак на културното наследство, трябва да ни накара да се замислим и да приемем бъдещи мерки за опазване на такива съкровища. Нека също така и спомена конвенцията от 2017 година, приета в хода на кипърското председателство в съвета на Европа. Тази конвенция се занимава именно с нелегалния трафик на културни ценности – би трябвало всички правителства да ратифицират конвенцията, за да отвоим усилията си. Същевременно за мен е много важен въпрос за опазване на културното наследство. Ние имаме археологически ценности, както и други паметници. Знаем, че те са всъщност връзката на хората с тяхното минало и тяхната идентичност. Същевременно, след това, което се случи в нашата страна, 74-та година, паметниците в северната част на страната бяха унищожени, десетки църкви, манастири бяха унищожени. Имаше и музейни колекции, които бяха разграбени и разпродадени – разбира се, незаконно на съответните пазари. Затова е много важно да опазваме това наследство. Същевременно ние сме част от програмата и на Обединените нации. Ние трябва да опазваме, да реставрираме. Имаме за задача да реставрираме 31 паметника на територията на нашия остров, включително и различни църкви, които са православни, арменски, някои джамии. Но това, което ние правим е и отличен пример за сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци. Ние искаме да опазим своето общо наследство. Трябва да кажа обаче, че след статия в пресата на кипърските турци се оказа, че много икони са в окупираните територии и ние сме много притеснени за това как те се опазват. Затова и призовавам европейските институции да упражнят натиск върху Турция, за да може тези съкровища да бъдат реставрирани, да се опазят православните кипърски църкви. Накрая ще кажа, че е много важно да се мобилизираме и да инвестираме повече европейски средства. Хубаво е, че Имаме програми като Хоризонт 2020, но трябва да мислим повече и за цифровизацията на културното наследство. Това е много важно за бъдещите поколения и цялото човечество. Искам да помоля всички колеги да спазват времето за изказване. В противен случай много ще изостанем. Сега преминаваме към друг председател, а именно председателя на Комисията по култура на Румънския сенат Радо Космин Преда. Благодаря ви, госпожо председател. Нека кажа няколко думи за румънското културно наследство. На фона на 100 годишнината, която отбелязахме на нашата държавност. Първо, благодаря, че вие организирахте тази междупарламентарна среща, на която можем да обсъдим някои от най-важните измерения на европейската идентичност и култура. Европа е всъщност обединение на културите. Културите се основават на споделени ценности – Имаме и националната специфика. Културата всъщност показва на практика забележителните резултати от диалога и сътрудничеството между държавите членки. На този фон ние приветстваме и успешните дейности. а примит марка patrimoniului Европен. Приветстваме успешните дейности в хода на Европейската година на културното наследство. Ще спомена паметника Сигет, който е много важен за достоинството на румънците и помненето на миналото. Palierul național reprezentat de centenarul Marii Uniri. Също така Културното наследство беше важно и когато обсъждахме 100 годишнината от обединението на нашата страна. Ние разговаряхме за своите исторически идентичности, както и за съвремието на Румъния. Имахме различни прояви, в тях се включи и цялото румънско общество, и местните, и регионални власти. Накрая предстои и един форум в Букурещ, който е за годината на културното наследство. Това ще бъде обединено с темата на нашата годишнина като държава. Мисля, че всички тези дейности са много полезни и за учените, за изследователите, за различните неправителствени организации и общо по-широката общественост. Като говорим за културно наследство, трябва да споменем и мъцинствата, които са много важни за Румъния. Ние се водим от законодателните текстове, както и насоките за опазване на културното наследство. Защото това наследство е извор за бъдещите поколения. Ние трябва да го опазим, да го предадем на тези бъдещи поколения – и също времено да опазим и спецификата. Но тук ни трябват нови подходи, обмен на най-добри практики, както и една административна рамка за диалог. Трябва и по-гъвкаво законодателство. В Румъния имаме Институт за културното наследство – той разполага и с фонд за културните паметници в Румъния. Институтът е организирал най-различни конференции и дебати, на които се определят и бъдещите насоки. Националното ни законодателство същевременно времено е предвидило и норми, които да позволяват развитие на цифровите технологии. Ние сме транспонирали съответната директива. Също така работим и по инициативата, свързана с културни паметници, които противозаконно са били прехвърлени от територията на дадена държава членка към друга държава. През 2018 година ние наистина изпълнихме множество инициативи, свързани с Европейската година на културното наследство. Сега предстои и румънско председателство на съвета. Накрая ще кажа, че трябва да мислим повече за нашето наследство и е, материално и нематериално. Благодаря. Благодаря. Ирина Стефовска е следващият оратор. Тя е председател на културната комисия в парламента на бившата Югославска република Македония. Благодаря, дами и господа, почитаеми колеги. Благодаря ви за възможността да се изкажа от името на Република Македония като председател на Комисията по култура в Македонския парламент. Нека кажа няколко думи за културното наследство в моята страна. Културното наследство е ключов елемент от преплетената история на многокултурното общество в Македония – ние имаме най-различни културни паметници, паметници на културата, стенописи, книги. Всички те ни дават безкрайни възможности, за да можем да разберем миналото и да бъдем приобщени към ежедневието. Като общество трябва да се замислим какво искаме да направим с културното наследство какво представлява това наследство за страната. Защото ние не трябва да търсим начин само да се възползваме, дали това наследство е някакъв товар или трябва да го разглеждаме като нещо, което трябва да се развива и с новите технологии. времено държавата би трябвало да опазва, да регулира. Това е много важен елемент при дефиницията на културното наследство в наши дни. Актуалната рамка в Македония все още не отговаря на реалните нужди на страната или на европейските и световни практики. Ето защо бих искала да кажа, че ние работим върху модел, който ще даде приоритет на културното наследство в македонското общество и това ще бъде доразвито с европейския и регионален контекст. Разбира се, в нашия случай – Основният въпрос е как да имаме опазване, как да има ефективна работа на институциите, които отговарят за опазването и как и гражданите да разберат колко е важно културното наследство. Моделът, върху който работим, е свързан с Националната стратегия за културно развитие 2018 до 2022 година. Поради голямата ефективност на съответните институции, нашата комисия се намеси с изменения в частта от стратегията, свързана с опазването на културното наследство. Трябва да подчертая също така, че Комисията по култура, която председателства, организира и изслушване като част от парламентарния контрол. Това беше изслушване за Охрид и Охридския регион като културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Ние приехме 24 препоръки и заключения. Решихме, че трябва да се изпълнят препоръките на регионалните власти. Имаме и министерство, което отговаря за културното наследство. Има и директорат, който е отчасти независим орган и се занимава и с археологическите паметници. Музеите се управляват частично от местното правителство, тъй като ние искаме баланс между децентрализацията и централизацията при опазването на наследството. За нас е много важно да направим разлика между три области и това да се отрази институционално. Дейност на музеите, опазване и научно-изследователска дейност. И трите стълба трябва да са независими, но също времено да бъдат свързани едни с други и отворени към световните практики. Нашето Министерство на културата отговаря за това, но ние бихме могли да създадем и специализиран орган за съвременно изкуство, музика, театър. Културното наследство по определение, материално или нематериално може да бъде разгледана отделно. Така или иначе, трябва да се има предвид, че Република Македония е страна кандидатка за членство в Европейския съюз. За това работата по опазването на културното наследство трябва да отговаря на европейските критерии. Най-вече да има добро разбиране експертност, професионализъм и участие на обществеността. Необходимо е да сътрудничим и да споделяме с другите страни. Накрая да не забравяме, че наследството се отнася до хората – като заинтересовани групи или политици, ние работим в името на хората. Тези музеи, тези културни паметници трябва да са част от живота, предизвикателствата и радостите на обикновените хора. Благодаря. Сега преминаваме към последния оратор преди дебата. Това е също председател на Комисията по култура в Сената в Полша. Ержи Федорович, имате думата. Благодаря. Всъщност аз не съм написал изказване. По-скоро съм нахвърлил някои идеи. Бих искал да кажа, че съм съгласен с всичко казано. На първо място, културата наистина е свързана с идентичността. Много се радвам, че тази среща се провежда точно сега, защото наскоро в Полша празнувахме годишнина от независимостта и знаем колко важна за, важен за независимостта беше Мицкевич. Ще спомена и работата на Сенкевич. Това са творби, които доведоха до полската свобода. Аз съм тук, защото мисля, че трябва нашия дебат да се води от разбирането, че културата никога не може да прославя насилието или ксенофобията или нетърпимостта или расизма. Това се разбира от само себе си. Тази европейска година, тези европейски дни са важни, разбира се, и би трябвало гражданите да могат да се възползват и също така да разберат колко е важно да се разпространява европейската култура по света. Искам също така да благодаря на Европа, защото след толкова години комунизъм най-сетне сме свободни. Аз съм работил като театрален директор и съм познавал много хора, за които свободата е била по-важна от всичко, като Анджей Вайда или Кшешловски. Знам, че културата беше начин да се преборим с системата. Искам също така да благодаря на Европа, защото благодарение именно на Европа, на европейските медии, ние успяхме да се възползваме и от солидарността. Ще спомена и чудесната сграда в Гданск, която успяхме с общи средства да създадем. Така че благодаря на Европа, благодаря и на европейските медии. Благодаря и за изграждането на такива прекрасни сгради или за реставрирането на такива сгради чрез европейски проекти. Не е необходимо да питаме какво искаме от Европа. Трябва да се питаме ние какво можем да предложим на Европа. Струва ми се, че ние самите можем да предложим много. Могат, например, да бъдат споменати фестивалите за юдейска култура. Ние организирахме три такива фестивала. Също така имаме и прояви по граничните зони. Работим заедно с Укра... Украина, Литва, Германия. А като говорим за опазване и реставрация, тук е важно сътрудничеството ни с Русия – благодаря на колегите, които са тук. Също така имаме и много важните норми, които се използват от нашите реставратори и които бяха създадени по европейска инициатива. Вие Казахте, че понякога културата не е достатъчна, че трябва тя да се усеща по-осезаемо. Всъщност културата до някъде се е превърнала и в продукта, и в индустрия, ако щете. Но културата води и туристи. В Краков вече започваме да имаме толкова много проблеми с туристите, колкото ги изпитва и Венеция – но това е защото имаме и своите региони, имаме своите паметници на ЮНЕСКО. Много благодаря, че беше организирана и конференция, която разгледа тези въпроси. Ето виждам и много от хората, с които разговарях. Благодаря на Алберто за това, което беше организирано в Сантяго де Компостела, а на колегата от Македония ще кажа, че ние на времето сме помагали а, за театрите в Скопия и по други места, стари амфитеатрални паметници, но самият аз съм и актьор, трябва да кажа. Има и други в залата, които са актьори. За това бих искал да кажа нещо, което е свързано с образованието. Искам да цитирам нещо. Това е стихотворение на полски поет, загинал в концентрационен лагер. Той казва Прочети веднъж, прочети два пъти, чети години наред. И само така ще кацне върху ръката ти птичка и тя няма да се страхува от теб. Птичката, която сега лети пред теб. Напиши нещо веднъж, напиши нещо два пъти, пиши години наред, за да може птичката да се приюти в ръката ти и да сложи край на твоята самота и да те понесе на крилата си, над реките и над планините. Вярвай в себе си и винаги тръгвай от началото. Благодаря. Vielen herzlichen Dank auch für diesen letzten kulturellen Beitrag mit diesem wunderschönen. Благодаря. Благодаря и за чудесната рецитация. И така преминаваме към дискусията. Имаме 9 колеги, които искат думата, така че имайте предвид, имате по една минута време. Започваме с председателя на културата на италианския парламент Луичи Кало. Пиче, Herr Galler. Sie haben das Wort eine Minute.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 Имаме нужда от такъв модел, защото преживяхме една исторически екзистенциална криза, економическа криза, екологична криза. Трябва да отговорим на тези кризи. Вие познавате фактите. Имаме култура, имам, е, имаме един економичен, економически модел, но в същото време имаме и кризи в много сектори. А културата може да поощри економическото развитие, заетостта. И когато говорим за тези неща, трябва да помислим и за бюджета, който предвиждаме, който предвиждаме за културата. Това е голямо предизвикателство. Благодаря. Благодаря. Следващият колега Райнхард Пизец. Той е представител на Комисията на култура на Австрийския Бундесрат. Благодаря. Уважаеми дами и господа, културата на европейското наследство от 2018 година беше едно усъвременяване на историята. Чествахме 100 годишнината от приключването на Първата световна война. Надявам се на 6-7 декември Европейската комисия да дойде в Виена и да види как биват, биват потъпквани някои културни ценности чрез строителство и има гражданска инициатива, която се опитва да защити строителната субстанция, която е от 18 век още. И е въпросът ми е защо толкова малко се взема предвид правото на културна защита. Благодаря. А сега Феликс Монтецфорт от Испанския сенат. Ah, да. Е. Добър ден. Набързичко. Културното наследство, разбира се, е много важно за европейската основа. Ние трябва да имаме здрава основа. 2014 до 2018 година ние говорихме за устойчивостта, иновациите. Е, имаме тези четири стълба. Културата трябва да се разбира като право между териториална солидарност. Това е един от стълбовете. Имам предвид селските райони, хората, които живеят в селските райони. Трябва също така да се има предвид достъпността. Би трябвало и да мислим за нещо, което отива много по-далеч от информираността. Важно е да има образование, да има участие. И освен това говоря за хората – за един пейзаж, в който всичко трябва да се опази. И навиците, и работните места, и традициите, за да можем да опазим тези територии като места на култура. Благодаря. А сега един колега от нашата комисия, Джули Уорд. Най-напред искам да подчертая, че дебатът е много богат и много интересен. Аз също съм актриса и е, авторка и поетеса. Чудесно е да използваме креативността и културата в нашия настоящ дебат. Искам да направя препратка към доброволците, които често провеждат инициативи. Майкъл Мейл, който, предве, който поведе една инициатива за опазване на еврейското наследство. тази инициатива се простира включително в Краков. Това са наистина много важни неща и показват Европ... как Европейския съюз може да функционира най-добре. Още нещо. Възстановяването на разрушено културно наследство. Няма да може да го правим, ако не използваме цифровизацията. Басъл Картабил, сирийски предприемач, той бе изчезнал и бе убит. И преди да бъде отвлечен от, Айс, от е, Идил, той създаде тридименсионна, триизмерна версия на Палме, Палмира. Благодарение на него ние може да възстановим културните артефакти. Нека не забравяме де, делото на такива хора. Благодаря. А сега заместник председателката на Комисията по култура на парламента на Косово. Госпожа Такси. Уважаеми дами и господа, чували сте за Косово. Аз ви каня да посетите Косово и да видите реалността там. Република Косово ще поеме своята отговорност за членството си в ЮНЕСКО и други международни организации. Членство, което бе поставено под въпрос от Сърбия. Ние помолихме Сърбия да върне някои културни артефакти и архиви. Това е изключително важно за нас. Благодаря. Благодаря. А сега още веднъж е, Весна Бедикович от Харватския парламент. Благодаря. Благодаря, че отново ми давате думата. Искам да подчертая, че Харватската република е страна, е страна с огромно културно наследство – много от, голяма част от което е защитено от ЮНЕСКО. За съжаление, част от а, това наследство бе повредено, бе унищожено през миналото десетилетие. Добровник Вуковър, това са пострадалите градове, но също така и столицата Загреб. Но 27 години след войната, голяма част от тези културни паметници са реставрирани. И искам да подчертая, че за тази цел бяха използвани международна помощ и европейски средства. Подчертавам с това важността за опазването на културното наследство. Защото именно в годината на културното наследство в Харватия се провежда голяма изложба, назована Тайния живот на културното наследство. Изложбата ще бъде открита през декември и се организира от органа за консервиране на културни ценности. Този орган навършва 20 години тази година. Благодаря. Андрея Попович. Той също говори според мен, той е от парламента на Черна гора. Имате думата, моля. На прилици да благодаря много, че ми давате думата и че имам тази възможност да се изкажа и да продължа с това, което говорех преди това. Нещо, няколко думи за културното наследство в Черна гора. Основната част, най-големия брой а, от тези обекти са в територия, която е съседна на други държави и наистина И в Кота има много голям брой катедрали и църкви и една, която е най-голямата от своето време в Европа. Много манастири, също и една сграда до езерото, все важни обекти на културното наследство в нашата история. В манастирите, в вътрешността на Черна гора, и тук става въпрос за културни паметници, станали свидетели на бурната история на нашата а, държава и там има катедрали от а, византийската епоха и невероятни фрески.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 Нашият европейски културен пейзаж е многообразен. За тази цел, за, цел на, за целта на неговото опазване, трябва да помолим комисията да бъде гъвкава. Има много ограничения в, о, по отношение на бюджета, но и темите са доста ограничени, по които може да се работи. Благодаря, а сега последният оратор Драгана Костич от Сръбския парламент. Pa moram da naglasim da Srbija i Ministarstvo kulture uložu posebne napore u zaštiti očuvanja Сърбия и Министерството на културата влагат изключително много усилия за опазване на културното наследство на Сърбия. Визирам конкретни проекти, които вървят в момента и един, който е посветен на една личност от ми Науто, която е родена в територията на Сърбия. Също така Константин, който е способствал за християнството, въвеждането на християнството в Сърбия. Също така културният туризъм а, е много разширен при нас и а, има много туристи, които за това посещават а, държавата ни не мисля, че въпроса за Косово и Метохия е тук мястото го обсъждаме, но така ли, че е, истината ще излезне наяве. Благодаря. Така приключихме дебата по втория панел. Преминаваме към третия панел. И това е третия тематичен панел. Културно наследство и образование. Това е темата. Тази сутрин кратко бе засегната тази тема. Ще помоля Сабина Верхайн да ни осветли по това, което се е случило вчера в панела. Благодаря. Най-напред вчера чухме презентация от комисията за това какво се е случило през последните 12 месеца. По отношение на образованието има два основни стълба които бяха важни тази година, а именно осведомяване за културното наследство на гражданите на Европа и интердисциплинарните е, предмети. Проектите, насочени към културата, имат нужда от финансово подплатяване. Е, пари могат да дойдат от Хоризонт 22 от структурните фондове. Корпуса за солидарност и Еразъм Плюс са допълнителни източници за подкрепа на проектите. Има дългосрочни проекти. Комисията развита, развива план за действие. Тя подкрепя различни инициативи, като наследството в училищата. Тук са обхванати учителите, има проекти на ЮНЕСКО, насочени към нематериалното европейско наследство. Европейската култура на наследството стимулира ангажимента на европейско и регионално равнище. Много се говори вчера за синергиите между културата и образованието. Важно е да се поощрява материалните и нематериалните аспекти на културата и културното разнообразие. За тази цел е хубаво а, да се свързват различни престъпления с образователните програми в училище. Перспективата на въвличане на участници отдолу нагоре е най-удачната перспектива. Но трябва още много да се направи за привличане на културното наследство в училищата и залагането му в учебните програми. Мобилността трябва да се поощри сред младите хора. Електронното образование тук е една, един добър пример. О, трябва да се признава както официалното, така и неформалното образование. Доброволчеството е друг един важен момент при опазването на културното наследство. И тук имам предвид най-вече гъвкавите форми на доброволчество. Освен това, трябва да дадем възможност на науката и на изкуството да, се, да бъдат представени по-добре в обучителните програми. Изкуствата и науката могат да осъществят една добра връзка с културното наследство. Това е важно както за идентичността, така и за опазването на културното наследство и неговото възстановяване. Благодаря.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 къде се срещат образованието и културата, така че възможностите, уменията на хората да бъдат поощрени, развити, така че те да станат едни отговорни граждани. Има голямо объркване при перцепцията на образованието, на изкуствата, на образованието и на културата. Основните проблеми за конструктивни синергии между образованието и културата са различните органи, които се опитват да ги управляват. Но синергиите съществуват и има хубави примери за това. Например, европейските културни корени, електронните твининги. Някои от тези проекти са ограничени във времето, други са по-дългосрочни. Напоследък, в контекста на перспективата отдолу нагоре, бе съсегнат въпроса за бъдещето на културното наследство и споделянето на отговорността за неговото опазване. Но тези синергии не са достатъчни. Защо? Нашите основни заключения са, че културното наследство не винаги се поема от образователната система. 11 000 мероприятия бяха анализирани Бяха анализирани различни проекти. На базата на този анализ видяхме, че има нужда на укрепване на образователната система, защото все още има много хора, много деца, които отпадат преждевременно от училище. Друга слабост е, че културни проекти не са структурно залегнали в образователната система. Една от основните ни препоръки е именно следната. Депутатите да прилагат препоръката за финансово подплатяване на културните проекти. Необходимо е структурно залягане на културата в образователните програми. Трябва ясна дефиниция на културата, на културното наследство, на образованието по изкуствата. Необходимо е и съставянето на европейски глосар за култура и изкуство. Необходимо е и по-добро разпространение на добри практики. Учене от обекти, учене преследван през целия живот, посещаване на Европейската музейна мрежа. Всички тези инициативи ще могат да установят нужната връзка между образователната система и културата. Възстановяването, опазването на културното наследство не трябва да загърва човешката същност на културното наследство. И тук имам предвид като важност програми като Erasm+. Накрая, финансовите ресурси трябва да се планират дългосрочно. Създаване на финансови синергии между различните комисии и създаване на силни връзки между отделни мероприятия това са стратегии, които заслужават развитие. Благодаря. Естествено, по, точно последната препоръка беше много релевантна, тъй като, релевантна, тъй като знаем, че преговорите за бюджета за следващата година са прекратени за момента. Така че тази препоръка наистина е много важна. А сега давам думата на колегата Жерар от Френския парламент. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, национални европейски депутати, аз председателствам нашата комисия по култура и образование и от дни вече говорим, разбира се, за културното наследство, както културните паметници, но и наследството под формата на музика, изкуство и така нататък. Как можем да го а, преживеем, да го а, видим, да го възприемем без да е възстановено или без а, да има образование в това отношение. А, то е София. Важно е, че има граници, които трябва да се преодолеят а, но виждаме и как те се а, стопяват под формата на изкуство и в рамките на културното следство. Много а, прилики има в а, между континентите, но също така има и много общо в рамките на европейския континент, които ни позволяват да преживяваме такава една обща идентичност. трябва наистина да се поддържа една обща европейска култура, но също така и диалог между културите. кога, в посещението си в квартала Моленбек президента Макрон им припомни, че те на жителите там, че не трябва да се разглеждат както, само като жители на Моленбек, но и такива на Брюксел, на Белгия и Европа нашата колега от Португалия ни напомни това и наистина е важно да има още от началното училище учене на чужди езици. важно е артистичните и културни курсове да стигат до 100% от децата. Министерството на културата във Франция обяви, че от 3 до 18 годишна възраст всички деца трябва да има достъп и да са изложени на достатъчно културни дейности, свързани с изкуството. не, е дължата, не е достатъчно да се преподава просто рисуване в а, училище и музика, но също така да има подход към а, всички а, културни ценности, които да се включват хоризонтално в начина на образование. Също така, често се организират и извънкласни дейности. Често във Франция това е от страна на общините. Там също трябва да се застъпи по, с повече културно то образование. Също така в, по отношение на музиката трябва да има хор във всички училища и гимназии. И също така най- възрастните, завършили съответното училище, могат да посрещат младите с пеене и а, да се включват подобен род дейности архитектурата. Тя е много важна за ем, представянето на културното наследство на младите и на ем, учениците. Хубаво е да има и различни представления, поне веднъж годишно. Така а, учениците се подготвят за своето артистично развитие, но също така и а, опознават а, своето собствено преживяване във всички тези области. Всичко това, разбира се, трябва да се адаптира за новото поколение от а, цифровото пространство, което да се а, подготви по този начин и в Италия Матио Рензи също говори за по-добра, по-адаптирана рамка в това отношение и а, това културно пространство е успех, защото е свързано не само с конкретни кредити, но и за геолокализация на тези културни обекти и връзката им за разъм. Това е което мога да разкажа от страна на Франция и връзките между културното наследство и образованието. Благодаря ви за тези положителни примери, които а, толкова много от тях а, споменахте вие. Мария Агуста Сантос е следващата ни ораторка от португалския парламент. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. От името на а, португалското народно събрание искам да поздравя всички тук. Ние ценим спомена. Паметта е важна. Без паметта ние не можем да съществуваме. Жозе Сарамаго а, спечелил а, Нобовата награда за литература, казва именно това. Ако нямаме памет, може би дори не заслужаваме да съществуваме. Наистина и науката и културното наследство са начин ние да обхванем цялата си идентичност. Културното наследство е нещо, което ние получаваме от предишните поколения и оставяме на следващите. В Португалия имаме диаспора от всички, във всички континенти и е много важно в цялата тази тема да говорим и за човешките права. Образованието трябва да е включващо, да обхваща всички поколения и с оглед на това считаме, че културата е един от стълбовете на демокрацията и културната идентичност. Ето защо за нас е важно да се предостави нужния достъп. Така че ние ще продължим да възстановяваме, съхраняваме и разпространяваме нашето наследство и ще имаме хоризонтална културна политика, особено обхващаща образованието и науките. Това е част от много широка методологична работа. Трябва да се включат всички тези елементи в учебните програми, да мобилизираме научните изследвания и да включим културното съдържание онлайн. Това е важно, за да се укрепи нашата културна идентичност. Това ще задълбочи демокрацията и ще допринесе за всичко това в света. Има различни проекти в това отношение. Имаме национален план за изкуствата, както имаме и планове за действие за други теми. Те са част от работата на общинско и регионално равнище. Културното наследство на Европейския съюз е нашата обща идентичност, действително. Европейската идентичност. Това е основата на един важен триъгълник, състоящ се от хората, образованието и културното развитие. Това е което очакваме да има форум в съответствие с препоръките на ЮНЕСКО да се а, насърчава образованието на международно равнище образование и гражданство означава да подготви младите така, че те да са по-подготвени за своите ресурси, ресурсите, културните ресурси, които разполагат и това да се включи в, техния, в тяхното всекидневие. Няма достатъчна структурираност в образованието по отношение на културата и културното наследство. Трябва да задълбочим сътрудничеството и да споделяме знания, обучения, ценности и ресурси и по този начин да има повече сътрудничество. Не съществуват вече за култури, които да са изолирани няма такива изолирани култури, защото всички сме отворили малко или много и сме се съгласили с, тази, с този културен обмен. И сега, отбелязвайки 70 годишнината от Конвенцията за човешките права и подписването, ратификацията страна на Португалия, Европа наистина трябва да бъде водеща в това отношение. Никога не е била толкова нужна Европа със своите ценности, колкото сега. Така че ние трябва да призовем да се а, укрепи тази обща културна идентичност, европейска идентичност, а, за да с това културно наследство. Ще цитирам Албер Камил, който казва, че без култура в нашето общество ще бъде само джунгла. Благодаря много за този изключително емоционален апел, който направихте. Продължаваме с представителя на Косовския парламент. Благодаря. Ние като група решихме, че аз ще кажа още няколко думи а, по тази тема. Уважаеми дами и господа, културното наследство в Косово е от древни времена. Ние считаме, че като държава, като народ, а, културното многообразие е много важно и трябва да го ценим и да го реставрираме, защитаваме и консервираме. С това го защитаваме с нашата конституция и нашите закони. Е, Косовската република е, инвестира в това културно наследство на равна основа за всички младсинства. Ние смятаме, че всичко това е важна част от европейското наследство и Европейския съюз трябва да инвестира достатъчно, за да се запази културното наследство. Нашата реалност е доста далеч от това, което чухме от сръбската делегация, което, която държи все още много от нашите артефакти в Белград и трябва да ги върне на Косово. Благодаря. Емрула Ишла. Ще трябва да се извиня, че не успяхме да организираме превод на турски. много съжалявам, защото имаше тази възможност вчера и трябва да видя какво стана днеска, че нямаме превод на турски. Много се извинявам, поднасям извиненията си. Знам, че сте подготвили речта си на английски, така че ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на първо място искам да отправя благодарности към Европейския парламент с това, че организира днешното заседание. Обеден съм, че обмена на знания тук ще допринесе за по-нататъчното развитие на нашите взаимоотношения. Като държава кандидат с желание да стане членка на Европейския съюз, Турция счита културните аспекти на взаимоотношенията за много важни и всичко свързано с образованието също. В този контекст и в рамките на глава 26 Образование и култура работим а, в съответствие с европейските културни политики. А, Турция е технически а, готова да започне преговори по споменатата глава, но за съжаление нашите преговори са обект на политически блокаж. Много са важни политиките за развитие. Турция споделя целите на Европейския съюз за защитата и закрилата на културното наследство и в тази рамка Турция допринася към европейската краткия дневен ред за културата и политиките, свързани с а, международно, а, международните взаимоотношения в това отношение, включително от ЮНЕСКО. Турция участва в много а, проекти в това отношение. От а, 2004 Турция участва в европейските културни програми. В програма Култура бяха осъществени много преводи и няколко асоциации, фундации в Турция се координират и осъществяват заедно проекти с международни организации. Естествено, ЮНЕСКО, Интерпол и Световната организация на културата ние продължаваме да работим по възстановяването и връщането на културните ценности в техните държави по происход. Хордонното следство е част от всички големи големи договори за и споразумение за сътрудничество и Турция смята, че трябва да се допринася за разрешаването на въпросите по един конструктивен начин. Всички държави трябва да продължат своята работа в това отношение, която проистича от международните задължения. Турция се обявява против и заклеймява всички дейности, свързани с разрушаване, умишлено или не, на културни ценности. Ние правим изключително големи усилия да върнем всички откраднали на ти културни ценности и намерени нашата територия. Ние организираме обучение за нашите полицейски служители – за да може да са информирани те и във всички държавни институции за начина на връщане на културни ценности, които са незаконно стигнали до държавата ни заради конфликти с съседни държави. Ние също така правим сериозни усилия в участието си в различни програми, твининг проекти за образователни програми, например проекти за обучение през целия живот. Те са много важни за младите, особено на учениците. Уважаеми колеги, аз искам да завърша а, своята реч а, с няколко а, важни думи. Нашата култура, религия, а, и ценности не ни позволяват да разрушаваме а, своите а, каквито и да било а, културни обекти или ценности. А, по време на османското владение ние също така не са разрушени много съществуващи църкви, синагоги, други паметници и малки църкви са разрушени в Европа, а днес в Турция ние реставрираме църкви и синагоги и ги отваряме за туризъм. Уважаеми колеги, още веднъж искам да благодаря на организаторите на днешното заседание и чакам с нетърпение да чуя и вашите изказвания. Благодаря. Благодаря ви от сърце. Знаем, че е трудно наистина взаимоотношението на Европейския съюз и Турция, но поне за културата работят нещата, така че ви благодарим много за това, че участвате в днешното заседание и за това, че сте тук днес. И сега нашата последна дискусия. Разполагаме а, с време до 12.15 за дебат. Ще се опитам да чуем максимален брой а, а, оратори, но ще се наложи вероятно да ви прекъсвам. Започваме с Ирландия наистина, когато се чудим къде се намираме и на къде сме тръгнали, трябва да започнем с изкуствата. Ако разглеждаме културната идентичност а, и езика и а, достоинството са тясно свързани с силата на изкуството, литературата, пое, поезията, а, изкуството, те са наистина най-голямата сила, с която разполагаме в структурата на образованието. Тук има невероятна мощ за лечение, за тъгуване дори, както и образование и така нататък, защото определено, когато се включат, когато се случат такива травмиращи събития, ние се обръщаме към а, изкуството. Защо обаче не поставим всичко там, където му е мястото? Все говорим за наука, за економика и така нататък. Всичко това е последица от изкуството. Шеймас Хини казва, че трябва да излезнем, да протестираме, защото всеки път, когато аз да включа телевизора, виждаме банкери, виждаме а, именно а, такива а, представители на економическата сфера, защото е а, именно тази културна, интелектуална, образователна економика е много по-важна от чисто финансовите аспекти. Благодаря ви много за това изказване. Обедена съм, че всички сме съгласни с това, което вие казахте. И сега уважаемата представителка на Полския парламент, една минута. Jestem członkiem Komisji Kultury i Edukacji. Благодаря. Аз исках да говоря като член на Комисията по култура за това, което ни притеснява. Много е важно, като говорим за културното наследство, да мислим и за образованието. Това са две области, които са взаимосвързани, особено като се има предвид, че те отразяват ценности, и образованието и културното наследство. Познаването на културното наследство би трябвало да започва от ранна възраст. Е, мисля, че трябва да започне още от началното образование. Е, и всичко трябва да е достъпно, за да може детето да прояви интерес. Може да се даде пример с разработването на някаква игра в града, която създава интерес към различните паметници. Това са различни инициативи за свободното време на родителите и на децата. По този начин детето ще знае какво го заобикаля, и ще опознае историческите паметници. Същевременно по този начин ние ще можем и да опазим по-добре тези паметници, а и да развиваме идентичността на националните, местните и европейски култури. Ние трябва да помагаме на преподавателите и наистина да работим за иновации. Много ви благодаря. Джуди Уорд, заповядайте, тя е член на нашия парламент. Благодаря. Исках само да кажа, че като говорим за образование, ние също трябва да научим да бъдем достатъчно смирени, за да си дадем сметка, че не всичко знаем и трябва да се ангажираме Всъщност аз бях първия стъжант, който взе участие в мрежата на музеите и прекарах един ден в културния център в Мастрихт. Има и филм, който е направен на тази тема, може да го видите. Вие също може да си организирате такива стажове в собствените си музеи, за да видите как всичко се прави на практика и какво остава скрито за публиката. Е, това може да е много добро за отрасъла. Благодаря ви. Колегата Севастакис от Гръцкия парламент. Много ви благодаря. Е, в Гърция, моята страна, знам, че винаги, когато се правят някакви разкопки, е, в крайна сметка се откриват различни останки от предишни е, културни паметници. Така че и при градските проекти в е, наши дни ние попадаме на такива отломки от миналото. Ето защо всяко посещение и в града, и в селските райони се превръща и в образователна инициатива. Разбирането на миналото, разбирането на паметниците на миналото е нещо, което е свързано до някъде и е, с това как се чувстват гражданите. В момента те изпитват безпокойство по отношение на своята идентичност. И тук не става дума само за технологични средства за опазване на паметниците. Не, ние трябва да имаме активна роля, както и една е, съвременна визия за миналото, за да имаме това ново единство, от което Европа се нуждае. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател, госпожа Билд. Много е важно наследството в преход, включително религиозното наследство. Това е много важно и в мой регион във Франция, защото една църква на францисканците беше превърната в търговски център и това наистина предизвика скандал. Е, Също времено има най-различни трудности. В Косово има и паметници на православието, които са важни за сърбите но често в новините четем, че има е, различни посегателства срещу такива паметници, както това се случи и през октомври. Прочетохме го и тази сутрин. Как можем да говорим за опазване на наследството, ако няма уважение към самите сгради. Става дума и за образование, и за култура, ако щете. Благодаря. Благодаря последният оратор, Луиджи Калуа. Grazie Presidente, ringrazio chi sta partecipando attivamente a questo dibattito e utilizzo questo minuto per parlare del... Благодаря, госпожо председател. Ще използвам тази минутка, за да говоря е, за образованието Искам да цитирам член 165 от ДФС, който гласи, че една от целите е да се даде европейско измерение на образованието. Какво означава това? Означава да имаме общ педагогически модел и да проучваме своята история, за да намерим тази европейска идентичност. Някои се питат как можем да се потопим в културата. Мнозина а, са на мнение, че трябва да са на място, трябва да пътуват до самите паметници, трябва да преживеят тези места на култура. На мен ми се струва, че трябва да се водим и от европейските законодателни норми. В Италия, например, ние приехме законодателство за обучение на учителите, нещо, което е много важно, за да може по-структурирано да се работи. Благодаря. Това беше също много интересно и много емоционално. Но когато става дума за култура, това не е странно, че нещата именно стават емоционални. А сега в заключение на конференцията искам да дам думата на господин Тибор Наврачич, който отговаря за културата. Благодарим за присъствието ви. Имате думата. Heutige Veranstaltung zu beschließen. Herr Navacic, Sie haben das Wort. You, Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, членове на националните парламенти. Тези два дни ни дадоха възможност да помислим и да поговорим за ключови въпроси на европейското културно наследство. Това беше един момент, в който да помислим и за европейското бъдеще, в което тази култура е толкова важна. Ние трябва всички да се запитаме как заедно можем да превърнем желаното в реалност. Искам да ви благодаря лично за подкрепата на тази чудесна инициатива. Вашата подкрепа беше много важна 2017 година, за да одобрим Европейската година на културното наследство и да се осигури бюджет. 2018 година продължихте да ни подкрепяте. Различни проекти се извършиха в Европа. В собствените си страни също така работихте с националните координатори и Комитета на заинтересованите страни. Бяхте в контакт със своите избиратели и всичко това в крайна сметка доведе до резултат. 6 милиона са участвали в над 11 000 прояви. Има и 8 000 проекти, наградени с наградата за качество на годината. Младите също са много ангажирани в опазването на културното наследство. Ще дам пример с пилотна инициатива на Европейско, Европейската комисия. 15 000 младежи получиха безплатни влакови билети, за да открият Европа и нейното културно наследство, да се запознаят с други хора, да научат нещо от тях и да разберат какво се съдържа в понятието европеец. Имаше най-различни отзиви в социалните медии за техните лични преживявания. Те приканваха и своите връзници да се присъединят. Още една важна инициатива беше тази на историческите карти – Става дума за една безплатна онлайн платформа, която позволява на всички европейци лесно да получат информация за най-различни инициативи на Европейския съюз, свързани с културното наследство, като и Европейския знак за културно наследство. Ще спомена и Европеана, която съдържа над 15 милиона файлове и книги и медийни файлове. Историческите карти до сега е, са привлекли около 15 000 потребителя. И ние ежедневно разработваме стимули, за да ги привличаме. Необходимо е да има едно преоткриване на културното наследство. Ние имаме инициатива за големите градове, която също много допринесе. Искам да спомена и инициативата за биене на камбаните. На 21 септември по наша инициатива камбаните в различни църкви зазвъняха в 14 държави членки. Това ни напомня, че макар и да говорим различни езици и да имаме различна история, всички можем заедно да бием камбаната и да разпространяваме посланието на надеждата. Същевременно много хора могат да проумеят и собствената си история по-добре в един по-широк контекст. Мисля, че е много важно да си дадем сметка, че нашата история се държи от споделените ни преживявания – това е много важно и в нашия съюз. Не бива да забравяме и основния урок, научен през тази година. Обединяват ни много повече неща, отколкото нещата, които ни разделят. Това е най-важното за годината – и бих казал, че инициативата беше наистина обхватна, приобщаваща. Всички държави членки се включиха, всички институции. Имахме и 9 страни партньори, най-различни групи. Много е важна и подкрепата на Европейския парламент, който финансира с 800 000 евро пилотен проект за възстановяване на 120, на 1500, извинете, еврейски гробища в Европа. Това е и добър модел за участие на обществеността. Тези гробища са важни, защото те всъщност са сигнал за заплахите, които съществуват и за нас. Ние искаме да опазим миналото, така че да се водим от наученото в ежедневието си. Освен това, ние разглеждаме и различни иновативни модели, проследяваме и а, какви сгради, които са предмет на опазване, са в частни ръце. Проследяваме съдбата на тези сгради. Искаме да видим как те са били унаследени и как живеят хората в тях. Дами и господа, Европейската година на културното наследство скоро ще изтече, но културното наследство трябва да си остане приоритет. През май аз предложих нов европейски дневен ред за културата. Много е важно Европа да приобщава, да бъде економически конкурентна, да имаме силни връзки с партньорите. Един важен стълб е плана за действие за културното наследство, който ще представя на 7 декември на официалното закриване на Европейската година – в Виена. Ние всъщност ще стигнем до пътна карта за насърчаването и затвърждаването на европейското културно наследство. Необходимо е да се водим от принципите на устойчивостта и иновациите – Културното наследство трябва да е достъпно, трябва да се борим и с незаконния трафик на творби на изкуството. Планът за действие ще бъде и източник на вдъхновение за градовете и регионите. Ще помага и за разработването на собствени културни мрежи – но никоя политика не може да се развива без финансиране. Затова ние увеличихме бюджета на Творческа Европа и сега той е 1,8. Преговорите по бюджета продължават, въпреки че те са изпълнени с предизвикателства и напрежение – Искаме приобщаваща Европа, искаме да бъдем рамо до рамо. Благодаря ви още веднъж за усилията. Очаквам да се видим на заключителната церемония в Виена. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar, und ich kann mich den Worten. Благодаря, господин комисар. Аз мога да се присъединя към вашите думи и използвам възможността да ви благодаря. Благодаря на всички. Благодаря за това, че толкова активно участвахте в това двудневно мероприятие на Европейския парламент. Благодаря ви и за приноса към европейската култура и към факта, че европейската, култура, че европейската година на културното наследство ще продължи и след 2018 година. Това е важна европейска инициатива и е хубаво, че тя ще продължи устойчиво. И така, с това закривам заседанието. Искам да поканя всички гости на един малък коктейл в кафенето на третия етаж. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите. И накрая Искам да ви напомня, има брошури и изследвания, които може да си вземете на входа на залата. И съвсем накрая искам да ви помоля за семейна снимка тук отпред. Благодаря ви и до след обед.